сред нас е, е италиански министр на туризма, господин е, Франческини, който ще ни изложи е, плановете на италианското председателство за туризма. Знаете, ние сме комисия по транспорт и туризъм. Двама са комисарите, с които разговаряме, комисаря е по транспорта, а сега по въпросата на туризма давам думата на вас, господин Франческини. Добре дошъл в Европейския парламент. Е, Благодаря, господин председател. Комисионе, all'inizio di un лавор. Добър ден на всички. Започваме работа в рамките на италианското председателство. Аз бих искал да имаме добро сътрудничество с вас, да се изслушваме взаимно, да имаме истински добри взаимоотношения на сътрудничество между нас и вашата парламентарна комисия. Смятам, че централната за туризма тема е да се получи ясна представа на всички нива на вземане на решение на европейско ниво, на нивото на държавите членки, да има ясна представа за това, че туризмът е прекрасна възможност за економическото развитие и растеж на Европа като цяло. Европа днес е най-привлекателната туристическа дестинация в света – и затова туризмът следва да бъде поставен в центъра на нашето време и е, на нашето внимание, извинете, и не само когато определяме стратегията на Европа 2020 година. Трябва да сме наясно, че туризмата може да осигури растеж, развитие, работни места и не само това. Мисля, че днес трябва да сме наясно с това, че има международен туризъм в посока Европа. Има също така вътрешен туризъм в рамките на нашите държави. Днес основната част на международния туризъм в посока Европа, особено що се отнася до големите страни важни за международния пазар. И важните туристически потоци идват от Русия, Китай и други страни. Гражданите на тези държави пътуват в Европа, пътуват до Европа, пътуват след това в рамките на Европа. Това означава, че те много често организират своето пътуване до една европейска столица и след това продължават да пътуват из цяла Европа и разглеждат Европа като една цялостна туристическа дестинация. Обикновено тези туристи не избират една единствена държава членка на Европейския съюз. Много често тези туристи не могат да си позволят да пътуват на такова голямо разстояние повече от веднъж в живота си. За това ние, Европа, трябва да действаме на международния пазар като единен субект. И на това трябва да бъдат подчинени нашите национални политики. Освен това, не трябва да забравяме и за вътрешния туризъм, туризмът вътре в държавите членки, туризмът вътре в Европа. Тук става дума за нещо повече, отколкото едно отделно пътуване или парите, които туристите оставят в държавите, които посещават, подпомагайки по този начин тяхната економика. По този начин туризмът е неотменна част на понятието европейско гражданство. Когато бяхме млади, пътувахме до други европейски държави и това беше важен етап в интеграцията. По този начин запознавахме се с страните един на друг, запознавахме с националната идентичност един на друг и Европа следва да се гордее с това. Това е част от зараждащата се, оформяща се европейска идентичност. Днес туризмът в Европа подпомага интеграцията и е една положителна форма за изграждане на европейското гражданство. Както знаем, Европа има богато културно-историческо наследство, което поставя на водещо място в света. Затова следва да разбираме и да осъзнаваме връзката между културното-историческото наследство от една страна и нашата възможност да привличаме туристи от друга страна. И това е много важна връзка, в която ние инвестираме. Това е нещо, което трябва да ни кара да мислим за качествения туризъм и трябва да осигурим качество от страната на предлагането. В този глобализиращ се свят ние не можем да се съсредоточаваме само върху нишов туризъм за малци на избрани, ние трябва да средоточаваме и върху качеството и количеството. Трябва да мислим за растежа и за туризма в Европа следва да предприемем важни действия. Първо следва да подкрепим растежа чрез планове за мобилност и интермодален транспорт, така че туристите да могат да стигат до региони, които се разглеждат като по-малко важни. Имаме проблеми в големите европейски столици. Там има прекалено много туристи Същевременно има прекрасни места в Европа, малки градове или други много привлекателни места, които обаче не са много посещавани от туристите, защото те не са разположени по маршрути, които се посещават масово от туристите. Туристите обикновено се концентрират в големите градове. Трябва да гарантираме това, че предлагаме различни видове почивка на младите хора, на младите семейства, така че хората да могат да видят колко се може повече от Европа. Следва да насърчаваме хората да посещават и тези по-малко известни дестинации. Следва да се стремим да създаваме маршрути за туристи въз основа на тематичния подход. Например, маршрут от Северна Европа до италианските пристанища, францисканския маршрут, например. Това е начин да привлечем хора с един силен културен аспект. На 9 септември в Брюксел ще се проведе, ще се открие, извинете, изложба за италианския град Сиена в рамките на италианското председателство. Основното послание е за Сиена, което се намира точно по продължение на този маршрут. И по този начин Сиена беше един град на кръстопът по време на италианския ренесанс. Има много подобни маршрути. Например, има има един много привлекателен маршрут, който да бъде изминат с колело от Северна Европа до Черно море и по път има много интересни места, които все още не са много известни като туристическа дестинация. Второто голямо предизвикателство пред нас днес е туризмът като отрасъл основан върху интернет в много по-голяма степен, отколкото други отрасли. Вие всички знаете, че хората все по-малко използват традиционните агенции за пътуванията. Хората обикновено самостоятелно си организират пътуванията чрез интернет. За това е необходимо да има публично подпомагане, подпомагане средства от публичния сектор за цифровизиране цел насърчаване на туризма. Чрез цифровизация ще може да се премахнат бариерите пред посещения на нови, по-малко известни дестинации. Затова имаме нужда от една цифрова стратегия, насочена към популяризиране и засилена продажба на туристически продукти и услуги. Следва да инвестираме също така в една култура на обслужването на туристите, защото туристите са много взискателни, те искат професионализъм. Имаме нужда от високо квалифицирани хора в сектора на туризма, за да може Европа да запази и да засили своето конкретно предимство. това трябва да можем да гарантираме високо качество на продукта, можем да обменяме добрите практики, и имаме нужда от професионалисти, които са насочени към предоставяне на висококачествени услуги, например курзоводи. Мисля си, че не трябва да има национални бариери. Трябва да се гарантира това, че екскурзоводите са специалисти, в областта на представят на тези обекти, където те работят. Затова е важно също така да имаме кампания, национално кампания за бренда Европа, търговската марка Европа. Тук, разбира се, говоря предимно за насъчеността ни към туристи, идващи от други континенти. Европа не е една единна държава, затова трябва да популяризираме Европа в тези държави, които те първа започват да стават част от туристическия пазар. Трябва да повишим тяхната информираност за Европа като туристическа дестинация. В Неапол съвместно с Европейската комисия ще организираме в най-скоро време форум за европейския туризъм. Основната цел ще бъде да се разгледа връзката между туризма и културата. На 30-31 октомври ще състои тази изява. Смятаме, че наистина трябва да се възприеме този двуаспектен подход – туризъм и култура. И трябва този подход да бъде възприят на европейско ниво. Различни институции взимат различни решения, но мисля си, че става все по-важно да насърчаваме взаимодействието и взаимовръзката на политиката в областта на културата и политиката в областта на туризма, защото голяма част от туристите идват в Европа поради привлечени от нашето огромно изтъкнато културно-историческо наследство. За това трябва винаги да отчитаме аспекта култура. И ще има също така една неформална среща свързана с форума в Неапол, ще поканим министрите на културата и министрите на туризма да обсъдят връзката между култура и туризма. Също така има директива за пакетния туризъм, одобрен от Европейския парламент през март тази година. Италианското председателство ще проведе преговори в съвета, за да може да постигнем колкото се може по-скоро съглас Европейския парламент на второ четене, защото туризмът е изключително важен за Европа и е важно да отразим промяната в пазара, когато хората все повече сами организират своите пътувания чрез интернет, но е важно те също така да бъдат защитени като граждани, като потребители. Италианското председателство смята да предложи Европейския съвет да приеме заключение на съвета за туризма в Европа, за да се засили този отрасъл и за да се отправи посланието, че ако използваме нашето културно-историческо наследство – като нещо привлекателно, ние ще можем по този начин да съдействаме за стабилен растеж и работни места в Европа. Благодаря. Благодаря ви много. Сега а, ще помоля координаторите да вземат отношение само по една минута, тъй като нямаме много време. Господин Де Грандес за НП. Благодаря ви, господин председател, господин министр. Добре е дошъл. От от името на нас. И позволете ми като един испанец да кажа, че да, наистина италианците, испанците са тези, които най-много добре разбират от туризъм. И искам да кажа, че за мен е чест да говоря от името не само на Испания, но и от името на моята политическа група. И смятам, че вашето посещение е добра възможност за всички нас. Става дума за укрепване на всички държави в областта на туризма, но също така да се използват възможностите на тази парламентарна комисия по транспорт и туризъм да покаже, че туризмът е прекрасна възможност и източник на богатство. И не само за тези страни, които традиционно смятат за привлекателни, където туризмът е основен или един от основните сектори и решаващ фактор за формирането на брудния вътрешен продукт. И всички, разбира се, ние следва да сме конкурентоспособни. Затова е много важно да подемем инициативи за разпространяване на нашите традиционни, културни, исторически ценности. И и разбира се, не трябва само да прелитаме на страните. Вие говорихте, например, тук за този велосипеден маршрут. И възможности тук са доста големи. Затова е изключително важно на преден план сред целите да бъде поставен целта популяризиран на търговската марка Европа, така че Европа да стане още по-привлекателна. Държавите, които до сега са занимавали и изцяло с собствените си проблеми и хората по-малко са пътували. Сега в момент такива държави като Русия и Китай изпращат се повече туристи и е важно и необходимо да направи марката Европа привлекателна. Господин министр, вие наистина много правилно говорихте за качество. Не става дума само за печелена повече пари. Става дума за популяризиране, утвърждаване на истински ценности, демократични ценности, културни ценности и е важно Европа да утвърждава тези ценности. Развиващите се страни също така трябва да знаят за така. Бих и искал също така да посоча е важно да се мисли не само за международния туризъм, но както и вие казахте, за вътрешния и социалния туризъм, например туризма за възрастните хора. Трябва също така да се борим срещу това явление, когато хотелите трябваше да затварят врати, трябва да предоставим възможност на възрастните хора да пътуват при по-низки цени да имате възможност да пътуват. Това е абсолютно ясна необходима социална политика и туризмът също така е част от социалната политика. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратък и само ще кажа, че това, което бих искал да кажа на италианското председателство е точно, че искам да ви кажа, че следва да се мисли също така и за развиващите се държави, така че туризма да може да бъде все по-конкурентоспособен и да излезе от сегашната ситуация. Освен това, знаем, че се работи по различни модели туризъм и това е важно да се запази и е необходимо да се прилагат усилия. Благодаря, господин председател. Това беше от мен. Weil der Minister nämlich um 4 Uhr gehen muss und Съжалявам, че ще ви прекъсвам. Министърът трябва е да, да си тръгне в 4 и не можем да а, говорим по-дълго. По господин Хертук. Много ви благодаря, господин министр. Добре дошъл в Комисията по транспорт на Европейския парламент. Засегнахте някои важни теми, по които ще работите по време на вашето председателство. Смятам, че е добре да се изведе на преден план марката Европа като туристическа цел. Много се зарадвам да чуем нещо, което много често се забравя, а, именно, че трябва да се облегчи достъпа на туристите до Европа. Вие сте разпознали това като основна трудност и пречка. Туризмът е отделна област от економиката, но е под влиянието на много други фактори. Например, ако вашата държава води лоша външна политика, туристите е, ще идват по-малко при вас. Или пък ако имате лоша инфраструктура, хората също няма да идват във вашата страна, защото това няма да бъде лесно. Или пък е, а ако о, о, имате изисквания за получаване на визи или към вашите граждани има изисквания за визи, има визов режим с други държави, това също ще ви а, попречи. вие казахте, че трябва да се е, постави фокуса върху региони и забележителности в трудно достъпни региони. Това са най-вероятно регионите с лоша инфраструктура. Ще завърша своето изказване с два въпроса към вас. Първо, за мен е много важен устойчивия туризъм. А, е, имате ли за цел да насъчавате този вид туризъм? Ако да, с какви мерки? Разработили ли сте такива? И втория ми въпрос е какво възнамерявате да направите, за да насърчите интермодалния транспорт на туристите, примерно чрез въвеждане на един билет за различни видове транспортни средства за повишаване на мобилността. Благодаря. Thank you and, um, buongiorno, Minister. Благодаря и добър ден, господин министр. За нас е чест, че сте тук с, с вашата програма и наистина е правилно, че сте тук. Туризма не трябва да се разглежда изолирано. Това, което е важно, е веригата на предлагането, тогава, когато хората дойдат в една държава с самолет, естествено трябва някой да е построил самолета, някой трябва да е осигурил курорта, хотелите и така нататък. И това е едно начинание за много милиарди евро и това е много важно за създаването на работни места. От жизнено важно значение, както правилно отбелязахте, да направим така, че очакванията на туристите, които идват в Европа и а, е, туристите от, Бълга, от Европа, които отиват в други страни, наистина да бъдат обгрижвани с много високи стандарти а не да хвърлят много пари и да се окаже, че курорта им изобщо не отговаря на очакванията като стандарт. В туризма много неща се предават от човек на човек и трябва наистина да разгледаме много внимателно какви са ползите от туризма. Също така да разгледаме а, пакетната директивата за пакетни пътувания. Особено тогава, когато има държави, които а, изпращат много туристи, като например Китай, изпраща групи в Лондон. Трябва да се а, насърчават големи схеми, например Олимпийските игри, не само за държавата Домакин, но и за континента Европа. Искам да приключа с въпроса за европейската марка. Мисля, че а, много често хората идват в Европа поради географското разнообразие и различната култура, на а, отделните страни в сравнително малко разстояние. Хората идват в Австрия, например, отиват в Италия, след това в Гърция където нещата са много различни. Това очарователно. И това се отнася, разбира се, не само за Европейския съюз, но важно е да осигурим стандартите, което да доведе до ползи за всички економики. И така, че ние ви приветстваме. Приветстваме вашето посещение и се надяваме, че ще имаме много продуктивен диалог. Благодаря, Гезина Майсър. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл, господин министър Франческини. Много е хубаво, че сте при нас в комисията. А мисля, че не е лесно да се говори по темата за туризма в Европа. Когато през 2001 година бяхме натоварени с работа по въпроса на туризма, започнахме да говорим за това, как да промотираме по-добре е, европейския туризъм от Германия. Ми казаха ми няма нужда Германия сама ще се справи, Италия сама ще се справи и така нататък. И мисля, че точно това се състои а, а, проблема. Колегата де Гранде Паскуал засегна тази тема. А, ние продължаваме да се конкурираме помежду си, а Европа е обща туристическа цел. А, ние трябва да направим така, че да изтъкнем по-добре културното многообразие от една страна и от друга страна да предлагаме Европа като едина туристическа дестинация. В стратегията Европа 2020 е, туризма е много важна тема трябва да насърчаваме устойчивия туризъм, примерно туризма на велосипед и нощувката в хотели с слама. Няма нужда да се посещава само наклонната кула в Пизафиловата кула и е така нататък. И вече имаме добри велосипедни маршрути. А, ние също така много сме говорили в парламента за туризма извън ученическите вакансии. Туризма е насочен към по-възрастни туристи и така нататък. Тоест имаме много неща, които можем да предложим. Не знам да има друг континент, който да може да предложи толкова много. И моят въпрос към вас а, е, имате ли идея по какъв още по-добър начин могат да се обединят е, нещата в Европа, така че Европа да стане общ бранд, обща марка? Знам, че въпросът, който задаваме е много сложен, но въпреки всичко ви го задавам. Arvoisa puheenjohtaja, herra ministeri, благодаря, господин председател, господин министр. Туризмът и а, признаването на туризма като един от а, отраслите на растежа в Европа а, и съответно като създател на жизненост и нова работна заетост за всички нас в Европа е много важен проблем. Следователно от името на моята група искам да изразя едно пожелание – към министъра. Ако вие, господин министр, и председателстващата държава гледате на идеята на туризма сериозно, тя ще бъде по-видима на европейската програма. Карина Дер, благодаря господин председател. Добре е, дошли господин министр на туризма. В, вие казахте, че туризма означава работна заетост, економическа заетост, качество на живота, но тук ми липсва нещо. Преди една година се проведе голямата среща на върха за климата. Вие всъщност не отчитате, че туризма трябва да се ангажира с предизвикателството на климатичните промени. Защо? Защото има една форма, която трябва да се развие, а именно зеления екологичния туризъм. Защо? Защото това е а, устойчив отговор на масовия туризъм и а, на заплахите срещу срещу а, екологичната заплаха. И а, това а, заплашва е, естествените ресурси. Как ще защитите моретата, горите, а, кораловите рифове? На второ място, вие казахте, а, че трябва много сериозно да се говори за качествения туризъм. Ние не можем да говорим за качествен туризъм, ако не отчитаме е, екологичните предизвикателства и социалните предизвикателства. Туризма заплашва развитието на а, работната заетост е, защото те, е, много от работещите живеят в катастрофални условия. И накрая, господин, председ... господин министр, искам да ви помоля да ни кажете съвсем конкретно какво ще направите, за да може директивата за защитата на крайбрежните райони, за развитието на туризма, да а, спазва тази директива и да защитава крайбрежните региони. Благодаря, Петър Лундгрен. Името. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да приветствам италиански министр на туризма туризмът е един от основните източници на приходи на европейски държави. Благодарение на културната ценност на нашите държави, туризмът е важен за нашата економика. Обаче има някои тенденции, които изискват повече внимание, въпреки че има увеличаване на броя на пътуванията виждаме, че времето на престой намалява и това не е благоприятно за економиката. Виждаме, че туризмът не води до желаните резултати. И това е така, защото във всяка държава предлагането е твърде различно. Европейският съюз не отчита достатъчно спецификата на всяка държава. Не се подчертава че има различия в вида красота и вида култура във всяка държава. Целта е да създаде една голяма многокултурна държава, заличавайки всички разлики между народите и държавите. Това няма никаква стойност. Това няма да подпомогне растежа на туризма в Европа. Председателството сред своите приоритети поставя развитието на културния устойчив туризъм и насърчаване на цифровизация на туристическите услуги. Председателството също иска да инвестира в обучение и създаване мрежа за обмен на най-добрите практики. До сега сме видели резултатите от много различни програми под егид на Европейската комисия. Обаче виждаме, че всички тези инициативи са твърде далеч от извеждане на преден план на спецификата на всяка държава членка. Не смята ли председателството, че всяка една държава трябва да има водеща роля, що се отнася до инициативите и програмите, които трябва да се осъществяват в областта на туризма. Освен това, дали председателството смята да съдейства за облегчаване на визовия режим за гражданите от трети държави. Да, ние искаме да насърчаваме туризма, но не трябва да забравяме за тероризма и заплахите, които идват от много региони по света, най-вече от Близки изток и Африка. Затова искам да попитам как смята председателството да облегчи съществуващия визов режим, като същевременно се гарантира безопасността и сигурността в Европа.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 прочетох внимателно и програмата ви, която получих предварително и си запазвам правото да направя някои предложения. Много се радвам, че сега нашата комисия е комисия и по туризъм. Трябва да решим кои са правомощията на нивото на Европейския съюз, кои са правомощията на национално ниво и трябва да намерим коя е нашата роля в тази сфера. Туризмът наистина следва да бъде в центъра на нашето внимание, включително когато става дума за действия на европейско ниво. Туризмът е важна економическа дейност. И моето предложение към председателството е да се помисли какво председателството ще направи в тези времена на конфликти може би трябва да популяризираме туризма като една дейност, която е неразривно свързана с мира. Благодаря ви. Аяла Сенда. Си, гратяж министр. Аяла Сенда. Да, благодаря ви, господин председател. Първо искам да подчертая, че съм доста недоволна от това, което се предвижда в програмата за 2014-2020 година, що се отнася до туризма, защото смятам, че не се обръща достатъчно внимание на туризма. Искам да посоча, че когато става дума за конфликтни ситуации, например, какъвто е случая с конфликта между Русия и Украина, това има изключително неблагоприятно въздействие върху такива сектори, като туризма и селското стопанство ние виждаме огромно въздействие на този конфликт върху туризма на крайбрежието на Средиземно море. И второ, какво трябва да се прави, за да се обучават по-добре професионалистите в сферата на туризма, като се почнат от управителя на хотелите до камелерките и сервитьорите, да се приобщат към тази идея за марката високо качество, защото има огромен дефицит от квалификации, от заетост и признаване на труда на заетите в сектора на туризма. Също така следва да се обърне повече внимание на отделни конкретни сектори, например сектора на, подсектора по-скоро на туризма за възрастните хора, тъй като това ще бъде все по-нарастващ подсектор. Благодаря ви. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, ε, αναφερθήκατε στη βελτίωση της πρόσβασης... Благодаря, е, господин министр. Е, вие е, говорихте за подобряване на достъпа до регионите и подобряване на пътищата, водеща към тези региони. А, искам да кажа няколко думи за малките гръцки острови, до които достъпа е труден и затруднява достъпа на туристите. Към това се добавя и трудността за редовно снабдяване с питейна вода. А, освен достъпността на регионите, трябва да се подобри и качеството на туризма, качеството на предлаганите услуги в а, Европа. Въпреки, че в бюджета на Европейския съюз се отделя много малко място на туризма, туризма е важна цел в Лисабонския договор а, дали Европа може да продължи да бъде такава желана туристическа цел, без да има достатъчно средства за това? Не. Господин Соли. Благодаря, господин министр, за това, че още веднъж така ясно поставихте приоритетите на ирландското председателство. много е важно това, което казахте, а именно, че имаме нужда от една европейска марка. Европейската комисия очаква през 2015 година 150 милиона туристи. Ние сме най-големия туристически регион в света. Всичко това а, всичко с което разполагаме, пристанище, транспорт и така нататък, а, допринася за факта, че имаме най-голямата туристическа индустрия в а, света и би трябвало заедно да а, заложим на качеството, общото използване на природата, културното и наследство и така нататък. Европа обаче не се грижи за всичките тези неща. Много се радвам, че моето правителство в момента е избрало точно тези приоритети и затова, че казва, че Европа има нужда от туризма като приоритет, за да създаде да запази работните места и за да запази да, уникалния европейски регион. В Европа идват много туристи от други страни и континенти. Това не е без значение. Вие говорихте двойно по-дълго, отколкото ви беше позволено. Ще бъда по-строг. Следващият оратор. Um, Благодаря. би трябвало да спомена предишния председател на комисията Брайан Симпсън, искам да ви се питам, какво мислихте вие за насърчаването на сектора промишленото наследство, тъй като то е много важна сфера, която отговаря за милиони и милиарди евро приходи. Как, според мен много повече трябва да се направи. Ние смятаме, че европейското наследство е много важно. Може ли комисията да насърчава държавите членки, които не са взели лейбъл европейско е, промишлено наследство, да го направят? Благодаря, господин Баде има думата. Госпожа Баде, благодаря господин председател, благодаря господин министр, благодаря ви за изложението, което току-що направихте. Редица положителни неща бяха представени. Туризмът е номер едно в Европа. И причината за това се корени в факта, че на заблю... наблюдаваме опадък упадък в други сфери, туризма към екзотични дестинации като Китай и Индия ще се развива, но някои от екзотичните дестинации, например, се сблъскват с екологични проблеми, има много малки и средни предприятия, които може да пострадат от сблъсъка с хотелските вери, хотелиерските вериги. Малките и средните предприятия са източник на работна заедост в Европейския съюз Качеството и безопасността на туристическите услуги са много важна политика. Ние също така трябва да разглеждаме ефекта на решенията, които се вземат на европейско равнище, както и субсидиарността. Много е важно да имаме зелена книга за туризма на европейско равнище и да имаме интегрирани туристически политики на европейско равнище. Благодаря, господин Голниш. Господин Гълниш има думата. Благодаря, господин председател, господин министър. Аз ще направя две наблюдения. Първото, според мен, е, че трябва да бъдем предпазливи към един вид туризъм, от, да кажем, източните страни, които смятат, че могат да посетят в една седмица Рим, Лондон, Париж и така нататък. И те си въобразяват, че познават Испания, Франция, Италия и всичките държави. Аз познавам тези, а, тези хора, особено от изтока, които идват и правят такива екскурзии. Знам това много добре, защото съпругата ми е японка и вие знаете много добре, но не сам, че не само от Япония, Корея и Синия а, и м, Китай идват а, а, много големи а, маси туристи. А, от личен опит знам, че основната причка за развитието на този туризъм е чувството на, сигур... на несигурност на тези туристи в Европа, защото е, може да им откраднат куфарите още на летището или на гарите, е, мамят ги шофьори на таксита и хотелиери. А, завършвам си изречението, ако ми позволите. Трябва да има пряка линия а, към тези а, туристи, за да може те да бъдат, а, да бъдат успокоени, че могат да правят рекламации без да отидат а, в полицията. Не може а, да отвоявате времето за говорене, с което разполагате. Ще си зададете въпросите и няма да има време да ви отговорят. Говорих 54 секунди, господин председател. 54 Guten Morgen. 54 секунди повече говорихте. Sì, io cercherò di essere breve nei tempi. Allora, innanzitutto benvenuto, signor Ministro. Ще се постарая да се придържам към отреденото ми време. Първо, благодаря на господин министъра. Второ, искам да посоча, че е важно да се развива мобилността, интермодалния транспорт, което е в приоритетите на Италианското председателство. Това е важно, за да могат да станат по-достъпни по малко известните места, но как ще съчетаете това с посещението на места, които вече се посещават от много туристи и Но когато пътуването до Централна Италия става проблем, нещата наистина стават много сериозни и това вреди на туризма в Италия. Да, благодаря ви. Добър ден, господин министр. Аз съм от Северна Италия. Тук съм господин министр. И слушах това, което ви казахте, и слушах и вашите колеги. И запознах се с вашия план за туризма и мобилността. За нас наистина е много важно да средоточим върху по-малко известните дестинации. За нас в Италия това означава Южна Италия. И трябва да отчитаме спецификата на економическото развитие. Знаем, че в Южна Италия економическото развитие не е такова, каквото е в Европа като цяло. Мисля, че трябва да сте наясно с факта, че туризмът в Южна Италия е съсипан и това се дължи на съсипаната околна среда, на маленто качество на живот на хората. Затова е важно да се инвестира в този регион. Важно е да срещнете с хората, които работят в туристически отрасъл. Има много хора, които замислят и се опитват да осъществят важни, интересни проекти, но никой не ги подкрепя, господин министр. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. И аз ще спаза времето. Господин министр, аз съм гъркиня. Гърция е държава, която въпреки кризата, тази година е много добре посетена от туристи. Много е интересна идеята да се създаде обща европейска линия, да се направи така, че Европа да бъде по-атрактивно място за туристите. Всяка държава има собствена традиция, може да предложи различни предимства, но ние като Европейски съюз трябва да можем да се представим навън. От това, което казахте, разбирам, че вие възнамерявате да привлечете младите хора като туристи, те да посетят посетят различни европейски а, държави, за да могат да установят колко да е нашия туристически а, продукт и да покажем на целия свят, че туризма е важен бранш в Европа. А, наш опит показва, че туризма може да унищожи туризма. Така че трябва да организи тероризма така, че той да бъде в полза на а, планетата. Хареса ми, че свързвате културата и природата. 80% от туристите, които идват в Берлин, примерно идват заради историята, така че културата и историята върват ръка за ръка. Говорихте за интермоделността, да може да се направи връзка между велосипеден туризъм, да се продължи пътуването с влак и така нататък. Заповядайте. E grazie davvero a tutti i singoli componenti Имаше много голям брой въпроси, зададени от много депутати. Много от въпросите бяха зададени много страстно. Повечето от вас направиха предложения не задаваха толкова въпроси. Аз ще ги взема предвид, разбира се, в останалите месеци на италианското председателство, още от самото начало, от, в целия политически спектър. Очевидно, това е много важен въпрос, много интересен за работата на вашата комисия. Именно за това ви благодаря. Важно е политическите решения да се вземат на основата на добра информация е много важно ние да разполагаме с тази информация, когато оформяме политиките си. Ще трябва много бързо да мина през въпросите. Моля да ме извините, ако не произнасям правилно имената ви. Много е важно да се отчете, че трябва да работим в тясно сътрудничество заедно. Това не означава, че не трябва да има конкуренция между отделните държави, но това може да бъде положителна, положителна форма на конкуренция, като същевременно да се насърчава Европа колективно. Европейската марка ще ни даде възможност да инвестираме в насърчаване на нашата култура в редица сектори, защото туризмът не е отделен сектор, сектор това е нещо много повече от това. Това е една сфера, която е, преминава през много отрасли. Туризма трябва да бъде устойчив. Много е важно той да бъде колкото е възможно по-устойчив сектор и трябва да може да се прилагат правилните инфраструктури, правилната храна да се сервира на туристите и така нататък. Всичко това е много важно. Искаме а, да го постигнем с висококачествени инвестиции. Нещо друго, което може да се каже, е, че зеления и устойчивия туризъм наистина е придобивка на Европа. Това е е, наистина голям кост, който, с който ние разполагаме. Не трябва хората да идват в Европейския съюз и а, е, съвсем повърхностно да а, е, преминават а, от държава в държава и просто да а, генерират а, приходи трябва да подобрим качеството на инфраструктурата, за да може хората наистина да а, си оставят време, да освоят и да оценят културата, историята на градовете ни Именно за това трябва да сложим акцента върху огромното, много високото качество. Трябва да постигнем интеграция между различните видове транспорт. ние сме от поколението на Интеррейл, качвахме се на влак и ходехме а, а, ходехме от държава в държава. Децата сега се качват в нискобюджетни самолети. Наистина европейската марка е нещо много важно, по което трябва да работим и трябва да сме сигурни, че това е нещо, което наистина няма да застраши огромното разнообразие на нашите национални традиции и култури, защото това са най-големите привлекателни ам, аспекти за хората, които идват в Европа. Не би трябвало да изкореняваме каквато и да било, каквото и да било разнообразие в, в културата, националните традиции на, на гостоприемството също са различни. Да, наистина искаме високо качество, но искаме разнообразие от висок стандарт. Конкуренти ли сме или не? Бяхме, но мисля, че на а, глобално равнище туристите обикновено идват в Европа и ние можем да предложим безкрайна серия от много привлекателни опции, така че всъщност не става толкова а, дума за конкуренция, по-скоро да използваме нашите предимства. Фактически нашите предимства трябва да се използват максимално. Определено някои от тези въпроси се отнасят за всички държави в Европейския съюз. Не би трябвало да закриваме ЖП транспорта, те могат да останат като туристически, а, туристически привлекателности. Много държави всъщност инвестираха в железниците. Много често хората могат да пътуват част от маршрута си с влакове. след това част от пътя с велосипеди или мотоциклети. Това се развива все повече и повече в Америка. Мисля, господин Голниш и други колеги споменаха за проблема за безопасността в туризма. Безопасността наистина е огромен проблем. Всеки иска да бъде в безопасност, когато пътува. За мен това е нещо много важно и това излиза извън правомощията на вашата комисия. Безопасността е от първостепенно значение в много отношения. Говорим също така и за посещенията на, пациент, на туристите. Промениха се някои неща, някои неща бихме могли да уеднаквим, като например на личността, на визи в системата на Шенген. А, има и там голямо разнообразие, защото е проблематично на хора от Европейския съюз да идват в Европа а, и ако им трябват няколко визи, би било добре те да могат да дойдат само с една виза, което ще бъде полезно за нашите страни също. Няма да говоря много за италианските аспекти. Те иллюстрират по-общия проблем. Вярно е, че 85% от международния туризъм не отива по-на юг от Рим. Само 15% от туристите отиват в Южна Италия, Неапол, Помпей, Таренто, така че им, реалността е, че има много страни, които могат да привлекат много туристи, но те не разпространяват информацията така ефективно. Има и други държави, които имат високо равнище на туристите, които идват в тяхната държава. Те биха могли да развият да развият инфраструктурата. Европа е пълна с фантастични туристически обекти, които са променили облика си от промишлени градове и са се развили фантастично като туристически дестина, дестинации, които предлагат интересни исторически обекти. А, говори се също така за устойчивия туризъм. Аз мисля, че е важно да се каже, че господин Анжелис говори като като за туризма като начин за насърчаването на стабилността. Много е важно също така хората да придобиват познания и култура, да се развие понятието на европейското гражданство, но знанието и опита са най-добрият начин да се преодолее е, неохотата и нежеланието. от Това, което трябва да направим е да се опитаме да разработим и да предложим фантастичните услуги, които предлагаме. Е, туризмът очевидно е важна част от всяка правителствена политика. Много е важно също така да се опитаме да направим а, възможно гръцките острови да бъдат по-достъпни, да се подобри транспорт до островите и да се подобри тяхната инфраструктура. В заключение мога да кажа, че съществуват правни основания, на базата на които можем по-нататък да инвестираме в туризма. Има финансиране за малките и средните предприятия. Сега то е отчасти на разположение за туризма, на туризма и за нас ще бъде много полезно да имаме правна база, законодателство за инвестиции в туризма, с цел да се разработи устойчив туризъм за бъдещето, така че той стане движеща сила в економиката. Благодаря за това, че дойдохте при нас, че отговорите на нашите въпроси. Времето беше малко кратко. Министра трябва да отиде в друга комисия. Още веднъж благодаря ви. Желая успех на италианското председателство и в областта на туризма. wir könnten jetzt nicht die Kommission sprechen lassen, weil das bei der DGO auch nicht gemacht wird. Das geht nicht. Ich habe es ihm erklärt.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 So, ich glaube, wir können dann zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Möchte Sie... Преминем към следващата точка от е, е, дневния ред. Искам да ви помоля да прекратите разговорите помежду си. You can discuss outside, please. Може да продължите дискусиите си отвън. Онези, които желаят да останат, да вземат местата си. Okay, Следващата точка от дневния ред е проверката на изпълнителните правомощия на комисията. Мисля, че ще бъде добре да направя кратко въведени, защото имаме много нови колеги, не знаят какво се крие за това понятие. Поканили сме колегите от е, е, DigiMove, за да ни обяснете новите си предложения за комитология. Мистер Ертук. Господин Хертук. Господин Хертук. Европейския парламент има право на проверка и на вето по тези въпроси. Ако парламента не е съгласен с дадено предложение на комисията, може да го отхвърли поради три причини. Първо, първо, ако предложените меки излизат извън рамките на правомощията на комисията, Второ, ако не са съвместими с целите на основния правен акт. И трето, ако нарушават принципите на субсидиарност и пропорционалност. В тези три случая ние можем да упражним нашето право на вето и да върнем предложението на комисията. Преди да бъде наложено вето, има тримесечен срок за извършване на проверка. За всяка мярка, предложена от комисията, са предвидени съответните срокове. За проверка тези срокове могат да бъдат получени от секретарията всяка седмица. 15 е, септември е следващия срок, който трябва да спазим. До тази е, дата една политическа група трябва да изпрати на председателя или на секретарията е, мейл с обосновка защо предлаганата мярка нарушава е, е, е едно от трите правила, които изброих. След това комисията РАН ще гласува и ако резолюцията за налагане на вето бъде приета, плена, пленума трябва да я гласува до 10 октомври. Сроковете са много кратки, трябва да внимаваме. В противен случай комисията ще е, решава всичко сама и ние няма да можем да я влияме. Една от мерките е, е Една част от мерките, които днес ще ни представи комисията, са в процес на подготовка. Срока е удължен. Може да се радваме, че комисията ни е оставила малко повече време. За какви мерки ще става дума днес? Две мерки от железопътния транспорт техническа спецификация във връзка с интероперабилност, е, със съвместимостта на а, железопътни транспортни средства и тяхната пригодност за използване от хора с увреждания. А, и второ, шума в железопътния а, транспорт и неговото намаляване. А, една мярка за превоз на стоки а, по шосе мерка, касаща случаите, в които може да се иземе лиценза на спедиторските фирма. Понякога спедиторските фирми не спазват срок, времената за работа и почивка. Имаме жестоки примери. А, и за това се предлага мярка, която в тези случаи да може да отнема лиценза на спедиторски е, фирми. И трета мярка, свързана с лиценза на контролерите във въздушния транспорт. И четвърто, една мярка от областта на морската политика. Това е мярка за, е, за въвеждане на система за мониторинг и информация на кораби. Виждате, че имате, имаме целият транспортен спектър, включен в днешния дневен ред. Това бяха моите своите уводни думи. А, сега ще дам думата на комисията госпожа Марията Йегър, а, след което ще ви дам думата. Госпожо Йегър. имате думата. Thank you, Mr. Chairman, Благодаря ви, Господин председател, уважаеми членове на Комисията по транспорт, за, за мен е удоволствие да съм тук сред вас. Както виждате, днес комисията е представена от много хора. хора тъй като не искам да твърдя, че съм запозната с всички аспекти на всички предлагани законодателни актове, споменати тук. За това ще се постараем всички да отговорим на вашите въпроси и да ви информираме за всички етапи и за всички правомощия на комисията, включително и делегираните правомощи и правомощи за изпълнение. Ще ви кажа само няколко неща. Ние говорим за делегирани актове и актове за изпълнение в съответствие с член 290 и 291 на Лисабонския договор. Както знаете, Оттам проистичат правомощия за делегирани актове и актове за изпълнение. Законодателят, т.е. вие делегирате на комисията да се изменят правни актове от общо приложение, да се изменят или допълват определени несъществени елементи от законодателните актове. Искам да ви кажа нещо, което ви разбира се знаете че законодателят, т.е. вие, никога не е задължен да делегира правомощия на комисия. Това е възможно за вас, законодателя, и това е направено така, че вие като законодател и разбира се съвета да не бъдете обременени с една дълга процедура, която като средно отнема около две години. Ако имаме един пакет, ние, например, сме участвали в процеса, свързан с Deutsche Bahn, т.е. когато имаме по-сложна процедура, пакет, тогава времето може дори да се удължи. Т.е. законодателят може да реши да възложи на комисията да извърши техническа и друга сродна работа по актуализиране на европейското законодателство. Това, което искам да кажа, че от правна гледна точка вие сте абсолютно в правото си да запазите тези правомощия за себе си, но тъй като вие ни възлагате делегирани актове, за нас е чест и удоволствие да се занимаваме с тази дейност. И така, когато говорим с делегирани актове, става дума само за правни актове с общ характер. Така че, както вече казах, Делегираните актове се отнасят до несъществените елементи. Съществените елементи са темата на акта и комисията чрез делегирани актове може да изменя до допълва основния акт. Няма никакво припокриване между членове 290 и 291. Понякога основният акт може да има нужда и от делегирани актове, и от актове за изпълнение. Няма никаква съществена дефиниция на актове за изпълнение, но вие всички знаете, че актовете за изпълнение означава, че държавите членки са длъжни да изпълняват законодателството, но когато има задължителни за изпълнение елементи, то тогава на комисията се възлагат правомощия по изпълнението. Така че става дума за прехвърляне правомощия на комисията, когато става дума за много специализирани технически или конкретни финансови решения, например за пускане на пазар определени на продукти или когато става дума за изменение на приложения към законодателните актове с цел да се отразят промените в технологията или на, пазар, на пазара. Така че ви имате пълна свобода да решавате кои правомощия да възложите на комисията и както също така се произнесе. Съдът на Европейския съюз това е възможно и също, що се отнася до дефинициите. Няма да говоря за неща, за които вече сме говорили. И искам тук също така да се спра и на процедурата по комитология. Тук също така правомощията са много ограничени и ви имате право на надзор преди комисията да предприеме мерки, да предложи законодателство. Делегираните правомощия възложени на комисията означава, че комисията приема делегиран акт и след това как. И вие, господин председател, казахте, вие имате право да го отхвърлите два месеца плюс два месеца или два месеца плюс три месеца, или имате право на оттегляне. Т.е. това може да означава, че вие едностранно може да иземете възложените на нас правомощия и отново вие имате всички законодателни правомощия, включително правомощието да отнемете правомощият на комисията. Така че процедурата за надзор действа и също така действа и пред Лисабонската процедура за комитология. Говорим за един обнибус, за 15 законодателни акта и приехме два делегирани акта и имаме около 50 процедури за надзор. Тук говорим за това, за което вие говорихте преди. И разбира се, с радост ще ви представим правните актове, свързани с процедурата за надзор. Не бих искала повече да ви отекчавам. Дали искате да работим акт по акт? Как предлагате да процедираме? Мисля си, че едно по едно ще ви помоля да ги представите. Добре, нека да започнем с ЖП транспорта. Бих искала да ви представя регламента на комисия за технически спецификации за оперативна съвместимост, свързана с достъп до ЖП транспорта, от страна на лица с увреждания и ограничена мобилност. Цел... Европейският парламента до 10 октомври 2014 година може да се произнесе. Целта на това законодателство е да се подобри достъпността на инфраструктурата и подвижния състав ЖП транспорта. Това, което ви казвам, не е нищо ново. Става дума само за чрез технически параметри за оперативна съвместимост между инфраструктурните съоръжения и подвижния състав, но цялостната идея е, че повече хора ще могат да използват ЖП транспорт и хората с увреждане ще могат повече да използват както ЖП гарите, така и ЖП транспорта. Целта е да се промени законодателният, що се отнася до отразяването на технологичните промени, отчитането на създаването на трансевропейската транспортна мрежа. Става дума за технически мерки, а именно последователно прилагане на държавите членки и няма цел да се инвестира в, до... в достъпността. Парите изцяло се покриват от Европейския социален фонд. И този регламент, както вече казах, само опростява и адаптира техническите изисквания. Той изисква държавите и членки да създадат национални планове за изпълнение, да гарантират това, че се насочват ресурси за намаляване или премахване на бариерите пред достъпността и да бъде направено така, защото информацията е да е до да има достатъчно информация за гражданите. Европейската агенция по ЖП транспорта също така ще обслужва всички заинтересовани страни, включително и Организацията на потребители, включително Европейския форум на лицата с увреждания. Бяха преразгледани техническите спецификации и гласуването се извърши в съответния комитет през януари 2014 година. Това е, което иска да споделя с вас поводното си слово и ние сме на ваше разположение, за да отговорим всичките ви възможни въпроси. Е, мисля, че е, ще бъде по-добре сега да се изкажат и останалите ви колеги, след което ще дадем е, думата на колегите, иначе много ще се проточат е, нещата. Да, благодаря ви. Това беше и моето намерение. Следващата мярка отново е свързана с ЖП. Е това е техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подвижния състав и изменението за шума. Каква е целта на тази мярка? Основната цел е да се гарантира дадено превозно средство да не получи отказ в друга държава членка поради нивата на шума тази, този законодателен акт е свързан с високоскоростния подвижен състав, така че всички ограничения за шума бяха преразгледани в сегашното решение от гледна точка на економическата изгодност. Локомотивите, вагоните и така нататък непрекъснато са обект на преразглеждане. Има две гранични стойности, които да отговарят и, е, и да уреждат шумните превозни средства в Штатите. Шума е проблем. Майкъл, ти знаеш добре, това може да стане политически въпрос с всичките технически познания и спецификации, с които разполагаме. Също така бяха осигурени средствата за това и бяха предложени нови гранични стойности, но това, което се установи в крайна сметка, беше одобрено на работна група и се установи, че комисията е много удовлетворена от работата на работната група на ЕРА. И ние се надяваме, и поемаме ангажимент тук, че Комисията по транспорт и туризма също така ще подкрепи спецификациите. След това преминаваме към системата на мониторинг на плавателните съдове. Каква е целта на тази мерка? Актуализиране на анекс на приложение 3 на директивата VTIMX тук наш експерт ще ви разкаже всичко за тази директива. Ние бихме искали да въведем някои промени, проистичащи от набрания опит и следователно бихме желали в, край, в общи линии да предложим техническа мярка за поясняване на това предлож... приложение на този анекс и да се въведат нови стандарти за сигурност и безопасност. Има и други проблеми, които ще добавят към ползите и ще а, надградят над техническите решения, които използваме. Ние се опитваме да избегнем дублираме, за да може системата да бъде максимално по-ефективна. Това беше системата на мониторинг и преминаваме към класифициране на сериозните нарушения на правилата на Съюза. Защо го правим? периода на обследване не е започнал, тъй като изчакваме документа да бъде преведен. Ние, а, за да може да а, продължим да работим само ако имаме всичките езикови версии. Ни бихме искали да се хармонизират практиките на приложение с основна цел – е, шофьорите, водачите да бъдат третирани по един и същи начин при нарушение във всичките държави. Е, тук е, се въвеждат категории според тежестта на нарушението и според безопасността на пътя, което трябва да доведе до една лоялна конкуренция между тях и спазване на европейското законодателство. Има много добри основания да се направи това. Сегашното упражнение е а, инициатива в така нареченото меко законодателство, soft law. Последното нещо, което искам да кажа, господин председател, след което ще спра, е процедурата за даване на лицензии и сертификати на контролерите на въздушния транспорт. Отново се чака писмения превод. Идеята е да се подобри общото лицензиране на контролери на въздушното движение в Европейския съюз, техническите изисквания, административните процедури, свързани с работата на контролерите, не би трябвало да прекъсват. Какъв е контекста на тая мярка? Предоставянето на въздухоплавателни услуги изискват високо квалифицирани хора. Компетентността трябва да се доказва с разрешение, издавано на базата на изискванията според регламента, оказвайки а, типа услуги, които може да предостави контролера на въздушния трафик и също така всичко това е свързано с авторизирането, с а, реш, разрешенията, които се предоставят от а, контролерите и последното е ам, за ам, годността на а, самолетите за полет. А, това беше. Благодаря, господин председател. Сега ние имаме думата. Първо Фернан. Комплимента Анде Комисия. Господин председател, първо искам да Моля комисията за информацията, която ни даде. Дяволът обикновено се крие в подробностите. Сряда 6, 5 без 20 е. Е, знаем, че голям проблем на Европа е съществуването на много правила. Измисляме се правила, регламенти, е, директиви, е, след което идват прословутите делегирани правни актове. В момента А, мисля, че не мога да дам конкретни коментари. Трябва да а, извършим съответните проверки. Спомням се за документа на господин Штойбер и искам, на, така, изхождайки от това, да задам няколко въпроса на комисията. Първо, във връзка с железниците за хора с увреждания. Защо само железниците? Какво става с автобусите, фериботите? Те не трябва ли да бъдат еднакво достъпни за хора с увреждания? Второ, колко ще струва всичко това? Госпожа Егер каза в началото на своето изказване, че е, средствата са осигурени, но регламентите ще трябва да се изпълняват от страните членки. Това ще им струва много пари. Аз разбира се съм за свободата на придвижване на хората с увреждане. Но а, ако Европа не осигури средствата за прилагането на тези изисквания, тя ще стане още по-непопулярна. Второ, а, относно шума в железниците. Това ли е решението, което предлагате? А, или ще има а, още правила? Ще бъде чудесно, ако така успеем, с този регламент успеем да решим проблема. А, Те НОЕС е консултативен орган. Какво мисли той за този делегиран правен акт за а, прилаган? Сега по темата за нарушаването на договор Чудесно предложение, но въпросът е на Германия и Франция се налагат глоби заради социален а, дъмпинг, ако се наложат обаче различни глоби на всичките 28 страни членки, това няма да доведе до нищо. А, и сега относно ръководителите въздушно движение. А, диспетчерите. Те трябва да отговарят на различни изисквания. Какво става, ако тези хора се разболеят? Какво става, ако те започнат самолечение? Ще попаднат ли в рамките на регламента? Благодаря, господин Харток. Благодаря, благодаря а, за представенето. А, а, ако трябва да бъда съвсем честни, ние парламентаристите се затрудняваме, е, ако трябва да задаваме въпроси по подобни силно технически теми. Ние като цяло се доверяваме на комисията, но имам два специфични въпроси. Е, един въпрос свързан с мониторинга на трафика на плавателни съдове. И въпросът ми е каква, каква ще бъде предимство, каква ще бъде доста... добавената стоеност, ако изградим тези системи, колко ще струва тяхното изграждане. И втория ми и последен въпрос. е свързан с нещо, което обсъждаме вчера и днес непрекъснато се казва колко е важна темата за шума и наред с всичко, което изложихте, би ме интересувало дали и ако да, какво ще направи Европейската комисия като допълнителни мерки за намаляване на шума от железопътния транспорт. Благодаря. Ja, dann Gesine Meissner. Gesine Meissner. Благодаря. Ние, ние знаем, че делегираните правни актове служат за облегчаване на живота на а, евродепутатите, но от Лисабон насам винаги има борба за а, правомощите между парламента и комисията. Нищо, както и да е сега конкретно. А, по темите. Що се отнася до трафика на плавателни съдове, до каква степен ще се подобри обмена на данни, по какъв начин ще се гарантира тяхната сигурност. Второ, хората с ограничена мобилност, до кога това, което се предвижда, това, което се предвижда ще бъде осъществено във всички страни членки, членки ли? а, много често вагоните не са оборудвани а, така, че в тях да могат да влязат хора с увреждания. До кога трябва да се изпълнят изискванията? А, наистина ли се, а, се поемат разходите от инструмента за съвързване на Европа? Това не ми се струва възможно. Що се отнася до диспетчерите? А, ако една диспетчерка е бременна, кога трябва да съобщи тя за своята а, бременност. Бременността не е а, болест, бременните жени могат да работят. Малко ми е странно като човек, който се бори за правата на жените, кога трябва да се съобщи за бременността и от кога започва да се налага наказание. До някакъв определен момент жените дори не знаят, че са бременни. Danke sehr. Jetzt Merja Kilönen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät... Господин председател, уважаеми дами и господа, Интересувам се от същото, за което говореше и първият колега здравословното състояние на диспетчерите, работещи в ръководството въздушно движение. Ние в продължение на много години говорихме само за техническите аспекти и често си задавах въпроса, кога най-сетне ще осъзнаем, че е много по-важно какво е здравословното състояние и състоянието като цяло на хората, които работят като диспетчери и отговарят за ръководството на въздушното движение. Също така е важно да мислим за достъпността на различните видове транспорт. Всеки един от нашите граждани, независимо от тяхното здравословно състояние, трябва да може да има достъп до транспорта. Как можем да задължим държавите членки да действат? Така че да се отчи достъпността не само на транспортните средства, но и достъпността на инфраструктурата, ЖП гарите, пристанищата, защото колкото и да е достъпен един железопътен вагон, това няма да е достатъчно, ако човек на инвалидна количка не може да стигне до гарата. Благодаря ви. Следващият оратор. Euh, Ако правилно съм разбрал, Европейската комисия все повече и повече ангажира парламента с изготвянето на делегираните актове и мерките по прилагането. Така ли е наистина? Това ли казахте? Защото това за мен не беше а, съвсем ясно. Европейската комисия иска да кажа нещо за изготвянето на а, делегираните актове. Това е първи ми въпрос. Втори ми въпрос е св... много по-общ, а именно как а, генерална дирекция, генералната дирекция а, движение а, смята да работи с другите генерални реакции. А, дирекции, защото става дума за а, транс трансверсални проблеми, е, е, как ще се осъществява тази трансверсалност е, с, с екологичните проблеми и така нататък. Аз лично бих искала да зная какви са предимствата на новите конкретни техники на, на, на оперативна съвместимост. Искам да кажа конкретно, да, да запитам какво, как ще се изрази и а, ефекта на намаляването на децибелите. Каква ще бъде новата техника, която ще намали шума от ЖП транспорт и как ще влезе това в конкретните разпоредби и техниките за оперативна съвестимост и комисията смята ли да предложи други цели както и средствата, с които ще се отговори за постигането на тези цели. Петър Лундгрен има думата. Благодаря, господин председател. Имам въпрос за оперативната съвместимост и във връзка с достъпността на транспорта. Защо ни трябват по стрихни правила за ЖП транспорта, като се отчет платят разходите по изпълнение на това законодателство. Трябва да има равнопоставеност за всички държави членки. Достъпността предполага разходи, а всички имаме проблеми с финанси. Надявам се, че ще ме разберете правилни, правилно. Не съм срещу достъпността, но дали Европейския съюз трябва да решава всичко това вместо държавите членки? Не. Шума от подвижния състав. Задам си въпроса. Какви проблеми решаваме? С кого сме се консултирали по този въпрос и кои други законодателни актове подготвя комисията, за да се намали шума от ЖП транспорта? За наблюдението на движението на плавателни съдове в Европейския съюз. Задам си въпроса каква е полза от предлаганите технически промени, каква ще е стои им и кои заинтересовани страни са били и ще бъдат страна по консултациите. Предлаганата мярка, предлаганото законодателство ще отнася до морския транспорт транспорт, но как ще се осигури важната за този сектор поверителност на данните. Няма много какво да кажа за диспетчерите, работещите в РВД, но както и други колеги, аз си задам въпроса, например, кога диспетчерът трябва да съобщи, ако това е жена диспетчер, трябва да съобщи на компетентния орган, че е бременна. И какви са санкциите, ако своевременно не е уведомила за това, но осъзнаването на това, че една жена е бременна от самата не, не е нещо очевидно. И същият проблем беше поставен във връзка с взиманите лекарствени средства – това беше от мен. Благодаря ви. Да, благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря за информацията, която ни беше предоставена във връзка с процедурата за комитология по тези предложения. Разбирам, комисията, че това няма да са сериозни промени, но понякога става дума за промени свързани с бюджета или в някои случаи с компетентност на общността, например, какъвто е случай с шума и други аспекти. И трябва, разбира се, да общуваме ръководени от добра воля и доверие. И разбираме доброто желание да не бъдат прехвърлени на парламента чрез технически въпроси без особено политическо значение. Искам да попитам колко време ще спечелим като средно, защото вие казахте, че обичайната процедура е много дълга и трябва да бъдем в състояние да съкратим времето за процедурата, но трябва също така да отчетем и фактора съвет. Второ, по какъв начин се работи с държавите членки и най-вече с другите заинтересовани страни, например синдикатите, когато става дума за сертифицирането на персонал, например пилотите. Да, профсъюзите също поставя всички тези въпроси. Какво ще се случи, ако една диспетчерка е бремена? Или кои са, например, другите медицински процедури, свързани с други проблеми в здравословното състояние. Що се отнася до шума? Имаше една предишна директива и тя ще бъде отменена, но в случая с шума виждаме следната ситуация, е, че имаше една директива от 2008 година и 2011 година, беше прият друга директива. Защо обаче има сега връщане към предишната директива, при положение, че обичайната процедура, е, че новото законодателство отменя по-старото? И искам също така да попитам какви са проблемите, свързани с това в определени държави членки. Да, следващия оратор, моля. Uh, you, Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, колеги, мога да съм много кратък, защото исках да говоря за четири неща, но колегите вече говориха за тях. Бих искал обаче бих искал да направя една бележка от по-общ характер. За мен това е нещо от решаващо значение. Да, благодарен съм за относително изчерпателното обяснение на комисията – във връзка с конкретните предложения, но проблемът, с който аз се сблъсквам, и това прозвуча практически във всички изказвания на колегите депутати, това е въздействието, оценката на въздействието. Бих бил много благодарен да чуя дали имаме оценки на въздействието, ако да, за какво говорят те, поне накратко да получим тази информация. Какво точно се оценява в тези оценки на въздействието. Разбирам, че става дума за комитология, за чисто технически мерки, но кой извършва оценката? Също така е генералната дирекция, съветът по оценка на въздействието. Какъв е резултатът? За мен това е информация от решаващ характер – и може би бихме могли да получим допълнителна информация, това би било добре. Но смятам, че това трябва да бъде стандартна процедура в бъдеще. При представяне на проекто законодателство, още в самото начало трябва да чуем и за оценката на въздействието. И имам едно съмнение. Много бих искал да бъда убеден, че нарушенията също свързани с техническите мерки, но последиците могат да бъдат и по-широки. Бих искал да чуя нещо повече за това. Така че това е моята обща бележ, която хваща всичко, за което говорех колегите преди мен и няма да повтарям това, което те вече казаха. Благодаря ви. Доминика Рикия. Благодаря, господин заместник председател. Аз искам да задам два въпроса на комисията, два по-общи, един по-точен. Първото се отнася за, с изказването на Кари Маделис и а, изказването на комисията пред нашата парламентарна комисия. Дали това беше направено, за да беше направено, за да се запознаят новите членове, какво означава комитологията или комисията има намерение да идва редовно при нас и да ни представи актовете е, на комитология и да ги подложи на дебати. Това ми е първия въпрос. Дали това е, е еднократно действие, което е общо взето ново, макар и похвално. Втората ми бележка е, че в рамките на комитологията и в целият текст, който предложихте, има две неща, които са доста различни. Има прилагане, прилагане на делегираните актове и на актовете по прилагането. И има също така изменения на стари текстове под формата на или на изменение, или като анекс. В този случай нещата са малко по-различни. Трябва да се знае, че макар, че комитологията прибягва до такива е, сложни мъгляви текстове, дали е нужно да се правят анекси на текстове от 2006-2007-2008 година. И третото нещо, което искам да повдигна във връзка с шума, изменението, ако добре съм разбрал, ще се променят нормите в кавички на емисиите, емисии на шум имам предвид какво ще отключи този акт на комитология и а, второто, а, свързано с това, дали ще има нова норма, която комисията ще предложи на а, процедурата за комитология, дали това ще бъде предназначено за намаляване на шума. Имаше редица въпроси, които бяха зададени, защото това ще служи като норма, която ще може да се наложи на другите държави, на другите заинтересовани лица с оглед на финансирането в рамките на а, то, на това начинание. Дали това ще бъде направено така, защото очевидно тогава, когато гласувахме по този въпрос, нямаше предвидени норми, повтарям. Така че а, дали а, става дума да се ам, свърже текста с нещо, което е съществувало предварително. Благодаря. Аз съм последния в списък. Аз също имам един въпрос. Тук става дума за технически изменения. Принципно комисията може да прави такива изменения сама. Искам да дам един пример по темата за достъпността на превозните средства за хора с увреждания. Хубаво е всяка гара да има условия за достъп на хора с увреждани, ако може още утре. Това обаче не е възможно. А, и би ме интересувало как изглежда асансьора в Берлин. Беше построен наскоро нов асансьор, който тък му побира една а, детска количка. Ако вие сте по-слаб, евентуално може да се качите и вие. А, инвалидната количка обаче за нея изобщо няма място. Самата количка може да се качи, но човека, който буда тази количка, няма никакъв шанс. В Берлин, още преди 15 години казахме, че асансьорите не трябва да са 1,40 на 1,40, а на 2,10 на 1,40. Това са норми, които можете да заложите. И ако по исторически причини в някаква сграда има асансьор, 1,30 на 1,70. Нека да не бъдем дребнави, но наложете е, за всички останали случаи норми и ще получите нашата подкрепа. Това първо. Второ, за шума. 10 е, милиарда са предвидени за намаляване на е, шума за изграждане на стени за защита от шума. Тези стени помагат а, помагат на хората, които живеят на партера, но не на горните етажи, защото шума се отразява от защитната стена и се връща с още по-голяма сила на горните етажи. Ако няма никакъв смисъл да се налагат изисквания, които струват скъпо и не водят до нищо. И аз ще ви подкрепя, ако кажете да, има технически средства, с които можем да се борим с шума в ЖП транспорта. Познавам един берлински професор, който го прави. Има технически решения, с които могат да се подобрят материалите, от, от които са изработени релси. А, и с а, една малка част от средствата ще може да оборудвате всички влакове в Европа с тихи спирачки. А, и ако идвате при нас с подобни делегирани актове, с каквито идвате в момента, веднага ще получите нашето съгласие. Ehm, Много ви благодаря, господин председател при цялото ми желание и всичките ми технически познания, не знам как да говоря на вашите въпроси за една минута, с която разполагам. Добре, ще се опитам. Ще започна с наобщите въпроси, и след това ще помоля колегите да ми помогнат. Първо за обичайната, редовната практика да идваме тук и да докладваме за процедурата по комитология. Аз съм директора по координацията на политиката и сигурността и честно казано с, с моята служба винаги много сме се радвали да срещаме с вас и да говорим за комитологията. Не смятам, че това ще бъде редовна практика, защото вие ще бъдете заети с много по-важни политически въпроси. Но ако има желание ако има желание от ваша страна да срещнем, разбира се, ние ще идваме. Начинът на работа. Дали смятаме да привлечем повече Европейския парламент? Има много ясни правила за консултации с експертите и разбира се, ще спазваме абсолютно безпрекословно тези правила. Разбира се, трябва да се допитваме до експертите. Имаме 40 експертни групи, които ни подпомагат. В нашата работа ще отговоря и на Павел. Да, не само оценка на въздействието, във всички случаи когато имаме комитология, ние извършим оценка на въздействието, както и при повечето важни актове на законодателството. Ние също така имаме други видове оценки, проучвания, консултации с заинтересованите страни, препоръките на агенциите. Препоръките на отрасъла се отчитат така, че когато всичко това се обедини, се преминавам към въпроса на Инеса, колко време това отнема. Също а, тук е трудно да се даде един конкретен отговор за всички случаи, но ако искаме да работим прецизно, разбира се, това ще изисква време. Разбира се, ние искаме вие да участвате в работата и правилата казват, че при поискване от Европейския парламент също така експертите могат да се срещнат с депутатите от Европейския парламент, така че в съответствие с правилата председателят на съответната парламентарна комисия се обръща към генералния директор с молба съответната експертна група да посети, или по-скоро експертите да посетят Европейския парламент. Искам да ви уверя, че имаме много стрикни правила в рамките на Европейската комисия за координация между генералните дирекции. Това се нарича консултация между службите и преди това трябва да извършим много други срещи. Няма да ви отекчам с правилата на комисията, но много често те са още по-сложни от правилата, по които ние работим с вас. Така че мога да ви уверя, че координацията ще бъде осигурена. Сега Преминавам към по-конкретните въпроси за конкретните законодателни актове, за които говорих днес. Да, разбира се, също така имаше въпрос за бременността. И искам да ви кажа, че самата съм била бременна и съм работила почти съвсем малко преди да родя. А, така че, разбира се, бременността не е заболяване, мога да ви уверя, но все пак ще трябва да мине време преди да можем да намерим формулировките за окончателната процедура. Но мога да ви кажа, че в моята служба, докато не влязох в 6 месец, никой не разбра, че съм бременна. И така, преминаваме към хората с увреждания достъпността на ЖП транспорта. Това следва да се разглежда като конкурентно предимство на ЖП транспорта пред другите видове транспорт. ЖП транспорта ще бъде лидиращ вид транспорт, що се отнася до достъпността. Евробарометър посочва, че 90% от хората, които не ползват ЖП транспорт, не го ползват поради проблеми с достъпността. Т.е. тук има възможности за развитие на економическата дейност и нека да не забравяме, че става дума и за хората с намалена мобилност и за млади майки с колички. Затова изцяло съм съгласна с това, което вие казахте и ще има допълнително финансиране в това отношение. Аз имам възможности да повлия този процес. Искам да ви кажа, че наистина ще постигнем това за финансирането, за оценка на въздействието на Европейската агенция за ЖП транспорта в връзка с достъпността. Имаме спестени средства и има преки ползи в размер на 4,3 милиона евро, що се отнася до опазване на околната среда и много други трудно подаващи се на количествено измерение ползи. Може би е добре да дам думата на колегите да допълнят с нещо това, което говорих за увреждането хората с уврежданията. Благодаря. Каза се за приложението, за разширяването на използването на правилата за цялата мрежа на Европейския съюз от гледна точка на разпоредбите. Те се отнасят за нови гари, нов подвижен състав, няма крайен срок за приложението. Идеята е да се въведе постоя, постепенно въвеждане на тези мерки, когато говорим за хора с увреждания. Благодаря, Нико. Сега в за шума. Тогава, когато отговарям на въпроса на Инес, тази мярка ще замести старата мярка, която вече не се прилага. Новите технически спецификации ще се отнасят само за новия подвижен състав. Новите мерки са за новия подвижен състав. Разликата, ако не бъркам, е 1-2 децибела и тук е експерта по децибелите и по шума. Благодаря, добър ден. Би трябвало ясно да се каже, че този регламент на комисията се отнася само за, нови, за нов подвижен състав, следователно ние не би трябвало да се опитваме да решим всички нарешени въпроси. Това е редовно актуализиране на законодателната рамка на всички на разпоредбите, отчитайки всички възможности. Комисията в следващите месеци предвижда да се въведат нови мерки за намаляване на шума. Даже утре а, ще заседава експертна група по шума. Идеята е да се създаде мер, мярка за достъп до релсите а, по отношение на нивото на шума. А, идеята е по възможност тази мярка да бъде въведена а, следващата година, а именно а, някакви такси за достъп до релсите, за да може а, е, вагоните да станат по-тихи. Също така а, се предвижда и нова оценка на въздействие, особено за товарните вагони, които са били в движение преди нормите на шума, шума да влязат в действие. Ограниченията на шума все още не се прилагат. Ние в комисията провеждаме едно външно проучване на въздействието и ще получи, ще въведем едно а, но тук няма да говорим за следващата работна програма. Ние чакаме новата комисия, може би след изслушването, след един месец, ще говорим за техническата програма след това. Естествено, предполагам, че разбирате нашите ограничения. Сега преминаваме към плавателните съдове. Аз си спомням за въпроса за поверителността. Поверителността на данните е изложена в техническата докуми... документация. Там работи Европейската агенция по сигурността, с която бяха проведени консултации. Спомням си също така и въпроса за Цезар, Сизър, която не дублира съществуващите системи за обмяна на информация. Това е доброволен процес на сътрудничество за подобряване на обмена на информация, но аз ще дам думата на Якоб, който е, е експерт по плавателните системи. Ще се опитам да бъда кратък. Беше отговорено вече на два от въпросите, но мисля, че имаше въпрос за добавената стойност и за себестойността. Има инвестиции на национално равнище в държавите членки и на централно равнище през последните 10 години и сега от последните 3-4 години започваме да виждаме истинския потенциал в системата, така че принадената стойност е, че ние се опитваме да използваме тези комбинирани инвестиции в системата максимално ефективно. Опитваме се да работим на базата на техническите решения, които се постигат, като работим за всяка конкретна система, защото дублирането няма да подобри нещата, ще създаде само объркване, а не това е нашето намерение. Трябва да кажа също така, че като се използва тази система, можем да включим не само самата директива, но и много сфери свързани с мореплаването беше споменато, но това се отнася и за за митниците, за пиратството, без да се променят отговорностите на национално равнище. По въпроса за разходите, няма разходи на държавите членки, предложените промени са на централно равнище и се надгражда на слоеве може да имате, например, кула на реведе, да си я представите. Това е техническото техническите мерки, за да се постигне интерфейс. Имаше и въпрос за консултациите с заинтересованите лица. Има специална група на експерти, експерти от държавите членки, национални компетентни органи, които организират срещи. Това е система, която работи отдолу нагоре, не е система заради самата система, а това е система, която дава подкрепа за държавите членки. Мисля, че това е в общо, общо всичко. Сега преминаваме към нарушенията. Първо за социален е, нарушенията, свързани с социалния дъмпинг, ще дам думата на моя колега. Благодаря. Добър ден. Ще се опитам да коментирам въпроса, свързан с прекомерните санкции, който беше повдигнат. Инициативата се занимава с а, нарушение само до този етап, защото в различните държави членки съществуват различни а, системи а, и е трудно да се определи ниво на глобите на европейско равнище. Комисията е направила изследване, публикува на нашата уеб страница. Правилото, отнасящо се до санкциите е такова, че санкциите трябва да са пропорционални, недискриминативни и справедливи. Най-важният критерий е критерия за пропорционалност. Наскоро от скоро имаме решение по случая Мартин Урба, който подробно третира въпроса с пропорционалността. Така че ако има наложени прекомерни санкции, би, могло, би могла да бъде подадена жалба до съда. И съда на европейските общности ще се произнесе, произнесе с решение по въпроса. А, и имаше питане това е техническа или не техническа мерка. Ние смятаме, че това е техническа мерка, защото категоризацията на нарушенията не е нещо ново. Такава категоризация вече има във връзка с други въпроси. Тази категоризация е свързана и с е, с задълженията, поети в е, връзка с изпълнение на изискванията за достъпност на транспорта. Благодаря ви. Благодаря и последно, няма да повтарям това, което казах до сега. Смятам, е, че съгласно това, което казва ЕТФ, не, не трябва да се очакват а, санкции, но във връзка с безопасността на въздушното движение, бременните диспетчерки трябва да преминат през същите медицински прегледи, през каквито преминават и останалите служители, за да се изпълнят изискванията, свързани с използваните медикаменти. На страница на ЕАЗа има списъци с медикаменти. Може да си представите, че сред медикаментите има такива, които променят поведението и такива, които биха направили един диспетчер, отговарящ за въздушното движение, непригоден да изпълнява своите задълженията. И последния въпрос, мисля, че се отнасяше до това, защо ние продължаваме да работим с старите процедури е, за кометология. А, и в една област, каквато е безопасността на въздушното движение, имаме изключително много разпоредби, имаме различни правила за тяхната проверка за сигурност и ние имаме най-различни детайлирани процедури, с които ние наблюдаваме. Не искам да навлизам в подробности за спешните процедури, процедури хората за, за сигурност понякога е, наистина се налага да се използват старите е, процедури. Например, ако имате нови, нови заплахи или нови теми, нови, е, е нови рискове. И тогава единствената. Е, възможност да определим с какви видове машини ще откриваме експлозиви е ако използваме старата процедура за кометология, защото не можем да използваме никакви други процедури, каквито съществуваш. За момента за някои въпроси се налага да се използват старите. Във всички нови случаи ще използваме новите а, правила. А, много от вас казаха, че предпочитат изложението а, писменно. Ще а, помислям по този въпрос. Е, благодаря ви. Ние се готвим да посрещнем новите предизвикателства с новия комисар по транспорт. Очакваме го с нетърпение. Благодаря ви. Аз казва председателя, с което приключихме работата по последната точка от е, дневния е, ред. Следващото заседание на комисията е в понеделник а, а, Искам. Искам да знам само утре ще се... Има ли заседание утре сутрин? Не. Понеделник, 29 септември, 15 часа. Продължава заседанието на координаторите.